кодекс. Председателят. Good afternoon, colleagues. So the sitting is resumed. Добър ден, колеги. Продължаваме заседанието. Искам да ви информирам, че протокол от вчерашното заседание е раздаден. Има ли коментари по протоколите от вчера? Ако няма, той ще се счита за прият. И сега започваме